Dzień dobry, witam Państwa. Czy możemy... Добро утро. Какво ще кажете да започваме? Академичният минимум измина без да се бавим повече, нека да започнем. Обявявам заседанието за открито. Днес сутринта имаме заседание, имаме и следобедно заседание. Тази сутрин в дневния ред ще разгледаме доклада на Ян Хойтема. Становище, ако трябва да съм по-точен. Имаме само 515 изменения към това становище. Шегувам се естествено, голям брой. Водещата комисия е ИМКО. Комисиите Агри и ЕМВИ са асоциирани по силата на правило 54. Съответно, по някои части от доклада ние носим отговорност. Инта пък участва по силата на правило 53. Мисля, че няма нужда да говоря повече. Ще дам думата на самия докладчик Ян Хойтема. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Точно така. Имаме споделени правомощия по силата на правило 54. Жалко е, че нямаме пълни правомощия по някои от приложенията, например замърсителите в минералните торове – Искам, господин председател, да ви благодаря, да ви поздравя за това, че вие много се борихте заедно с мен да имаме пълни правомощия по това досие. Не успяхме, жалко е. И сега комисията ЕМВИ има пълни правомощия. На следващо място. Наистина внесени са доста изменения по становището. Някой от тях трябва да се считат за недопустими. Особено у нези, които са свързани с приложенията за замърсителите, там където ЕМВ има изключителни правомощия. Не знам какво ще бъде вашето решение. Ще гласуваме ли по тези изменения? Ако те се приемат, ще отидат в комисиите ЕМВ и ИМКО и у нези, които се считат за недопустими, няма да бъдат прияти чисто и просто. Може вие да ни кажете нещо, какво точно ще правим в тази връзка. Вчера проведохме среща на докладчиците в Сянка по тези изменения, по които имаме правомощия. Мисля, че разговорите бяха конструктивни. Проблема е, че досието е изключително техническо и е много трудно да се намерят компромиси. Опитахме се да направим все пак нещо и вече имаме 9 компромисни изменения. Идната седмица, по време на така наречената зелена седмица, ще работим за изготвянето на допълнителни компромиси. Например, има важен компромис относно иновативните продукти за наторяване. На второ място работим по компромис за минималните хранителни вещества в продуктите за наторяване – на следващо място, вероятно ще имаме компромис относно бъдещето оползотворяване на потенциала на кръговата економика с цел да се използват повече хранителни вещества от оборски тор, а не от е, минерални торове. Ние искаме в Европейския съюз да не зависим толкова от вноса на изкуствени торове – Имаме някои проблеми с определенията, има някои проблеми с връзката с директивата за нитратите. Точно по тези въпроси трябва да се поговори. Регламента за торовете или продуктите за наторяване има за цел да оптимизира законодателния пакет и ето защо за мен тук има стълкновение с директивата за нитратите. Това е общо взето онова, което искам да кажа. Сега ще изслушам с голямо желание колегите. Благодаря. Благодаря. Знаем какъв е подхода на комисията ЕМВИ. Има няколко членове на нашата комисия, които са членове и на комисията ЕНВИ. Би трябвало да можем да приемем факта, че парламента като че ли е, малко е малко по-склонен да приеме позицията на Еви, парламента като цял. В крайна сметка, обаче, става дума за конкурентоспособността на отрасала. Става дума за едни и същи стандарти за продуктите, произведени в Европа и за вносните продукти. Господин Агню има думата. Извинявам се, казва председателя. Думата има госпожа госпожа Гарсия. Добър ден, на всички. Както чухме от господин Хойтема, жалко е, че нямаме пълни правомощия по това досие. Темата е изключително важна. Става дума за регламента за продуктите за наторяване – и Комисията по селско стопанство няма да може да окаже голямо въздействие. Ще трябва да се приспособяваме към позициите на комисиите по околна среда и по вътрешен пазар и потребители, познати като ЕНВИ и ИМКО. Жалко е, жалко е. Вече чухме, че парламента като цяло е склонен да подкрепи позицията на комисията ЕНВИ Нека все пак да защитим онова малко ъгълче, което ни е предоставено. Благодаря на всички не само за изготвянето на текста, но и за това, че са готови да водят е, разговор по темата. Вчера проведохме първа среща на докладчиците в Сянка. Участваха и представители на административния персонал. Преди известно време имахме посещения в Холандия. Там видяхме нови технологии във връзка с използването на органични вещества за наторяване. Много голяма е напредъка. Има иновации и това е изключително вълнуващо. Не знам дали можем да използваме в пълна степен новите органични продукти, които съществуват. Да, има голям напредък, но не знам дали технологията е чак толкова напреднала, че е, органичните продукти за наторяване да са с достатъчно голям агрономичен капацитет и дали те могат да се конкурират с други типове продукти за наторяване, независимо дали те са органични по своя характер или синтетични. Искам да благодаря на всички за положените усилия. Документът е изключително технически. По своя характер ще трябва да се работи много. Депутатите ще трябва да работят, нашите асистенти ще трябва да работят, хората от административния персонал, Лена и някои други. Много усилия ще са необходими, за да се справим с това техническо досие. Много често не разполагаме с цялостната картина, с пълна информация. А ако трябва да се върна към казаното от председателя, по отношение на измененията, които са допустими или не, може и да има изменения, които не са в нашите правомощия. При всички положения ще има изменения, които са недопустими, но е, ние имаме право да ги внасяме. И ако на друго място желаят да ги отхвърлят, то добре. 50, 52, 55, това са измененията, това е броя на измененията, които вероятно ще бъдат недопустими. Що се отнася до измененията, внесени от мен самата и от групата на социалистите, тяхната цел е да пояснят някои много конкретни понятия. Много е важно да разгледаме въпроса за така наречения агрономичен а, капацитет. Освен това, трябва да разгледаме възможностите за двойната употреба на така наречените биостимуланти. Е, тази двойна употреба ни притеснява. Какво точно ще се прави в тази връзка? Мисля, че този въпрос ще се обсъди на идните заседания. Има и още нещо, което много притеснява моята политическа група. Аз не съм за това да отваряме отново директивата за нитратите и съответно да използваме тази директива, за да намалим нивата на използване на органичните продукти за наторяване. Има два проблема с правно-технически характер. От една страна не знаем дали ще можем да отворим отново разговорите, да започнем разговорите по директивата за нитратите, тук има много въпросителни с правен характер. Освен това, технологичният напредък не е толкова голям, за да се гарантира а, пълния капацитет на новите органични продукти за наторяване. Да, бъдещето принадлежи на тях самите, на кръговата економика, но поне по-настоящем аз не смятам, че в рамките на това предложение можем да полагаме основите за нещо подобно. И това го казвам във връзка с директивата за нитратите. Много ще говорим от тук нататък. Мисля, че подхода на докладчик е добър. Имаме известно споразумение по някои аспекти и съм сигурна, че ще имаме още разговори. Докладчика полага много усилия относно органичните продукти за наторяване. По отношение на директивата за нитратите обаче много ще се борим. Ще продължим, предстои ни голяма битка. Много битки ще водим и в комисиите МВИ и ИМКО. Сигурна съм, че и там ще намерим хора, които да подкрепят нашата позиция. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност преди докладчите в сянка да взема отношение. Имаме една обща така молба. Е, вярно е, подхода, е, по подхода сме съгласни, ком, разпределение на е, правомощията между комисиите, окей. Okay. Е, Значи, е, мисля, че комисията Енви обаче тегли заключение без да отчете загубите, щетите е, и ефекта. Е, и е, това са е, неща, които решава сам за себе си е, самия фермер, защото когато трябва да въведе се съобрази с някои е, законови разпоредби, е, това значително оскъпява е, продукцията. Така че, е, ако ако заложим твърде амбициозни е, лимити, граници, е, питам се, що за политика за развитие ще бъде това, да не говорим за е, Африка, например. Е, сега, председателите на трите комисии би трябвало да се съберат е, и да кажат, ето тук е, има проблем. Аз е, е, не мога да си представя е, да се съчетае три тотално различни подхода е, към проблема. Разбирам, че има различия, но не може да би трябвало наистина по някои е, теми, като е, граничните стойности, е, трябва да се обединим е, за, в името на политиката, търговската ни политика и така нататък. Е, Е, би трябвало наистина да е, вземем под внимание и е, различните обединения, професионални издружения, тяхното мнение също. Защото ако не внимаваме, Ако не внимаваме, ще принудим е, е, селските стопани да внасят от Русия вместо на 20 км от е, стопанството си. Така че молбата ми отново е председателите, трите, тримата председатели на трите комисии, отговорни комисии, да се е, съберат и да е, помислят по е, всички тези въпроси. Тук е, не става дума за технически въпрос, а просто а, е, то, да а, е, си координираме действията, тъй като трите комисии а, е, предложенията за изменение на трите комисии върват в а, а, различни посоки. И така че моля, господин председател, да организирате една среща на председателите, да поговорим по тези проблеми. А, така че в крайна сметка всички да са информирани и никой да не може да каже не знаех е, за какво става дума. И последната ми забележка. Е, това са остатъчните вещества в органичните е, торове. Тук фермерите имат проблем с органичните торове. Това е разредения оборски тор. И мисля, че не можем, трябва да намерим и е, не можем само да дадем насоката на, на е, фермера, трябва да е, предложим и някакво решение. Е, ако наистина вече технологичният аспект е окей, е, okay, е, е, не просто да, да е, кажем какъв е проблема, а да предложим и решение. Благодаря за тези предложения, господин Богович. Благодаря за думата. Е, споделям до голяма степен казаното от колегите. Това законодателство е изпълнено с много предизвикателства, то е много техническо, предизвикателства има от идеологичен характер, от политически характер. И ето защо, когато се изготвяше този текст, трябваше да се проведат много различни срещи на експерти с различен характер – Има много конкретни аспекти тук, свързани с кадмия, с фосфора, с някои други вещества. В някои случаи е, при нас граничните стойности са 3-4 пъти по-строги, отколкото е, в други части на света и е почти невъзможно да спазим тези изисквания. Експертите от сферата на здравеопазването, например, не смятат, че кадмия трябва да се намалява чак толкова много. Тук не става дума за правомощия за нашата комисия, но е, все пак става дума за интереса на, на, на всеки човек. Както вече беше казано, ще е много трудно да се работи конструктивно по този доклад, тъй като всеки дърпа в своята посока – по отношение на становището на Ян, нека да ви благодаря за е, проучвателната мисия, която имахме в Холандия. Мисля, че така трябва да се работи. Е, трябва да се е, даде особен статут на е, органичните продукти за наторяване и на оборския тор. Мисля, че ние трябва да насърчаваме развитието точно в тази посока. Ако има въобще някаква роля за селското стопанство в рамките на кръговата економика, то това е тя. И мисля, че ние можем да се стремим да прилагаме органични продукти за наторяване, колкото се може повече. Естествено, спектъра на тези продукти е доста голям. Аз подкрепям този подход и мисля, че си заслужава да намерим решения, които са технически осъществими. Що се отнася до социално приемливата страна на селското стопанство. Вчера господин Яр каза, че за някои торовете минералните торове просто не трябва да се използват. Много е важно да следим какво смята широката общественост и да видим дали тя е готова да приеме прехода към кръгова економика. Е, трябва да говорим по различните компромисни изменения, особено по двете компромисни изменения, които спомена господин Хойтема. Те трябва да бъдат готови до края на следващата седмица. Първо, по отношение на заглавието. Ще отваряме ли отново директивата за нитратите? Е, ще говорим ли за съдържанието на хранителни вещества в органичните торове? По тези въпроси много се говори, всеки даде своя принос. Ние трябва да намерим а, равновесието а, и разликата между хранителните вещества и а, другите вещества в а, торовете. Много е важно да не останем на тънък лед. Е, трябва да намерим подходящо решение е, решение, което трябва да откликва на очакванията на всички заинтересовани страни в селското стопанство. Ние имаме 515 изменения, в МВ има над 800 изменения. Мисля, че ние трябва да намерим решение, което да е приемливо за всички и което да не е свързано с големи разходи за селското стопанство. Благодаря, господин Андрио. Okay. И слушах Петър Яр. Той е много тъжен, Питър, споменавам, говоря за теб. Може ли а, Питър да седне? И слушах изказването на Петър Яр с голямо удивление и недоумение. Той каза, че има възможност само калция и варта в Европа да се считат, че са негодни за прилагане в сълскостопански земи поради една или друга причина и че трябва да ги внасяме от Русия. Надявам се, комисията знае, че когато се прилага вар в почвата, ние използваме тонове на хектар, т.е. много големи количества от това вещество, което е доста сухо и повече не може да се изсушава. Транспортните разходи от Русия до тук са просто невероятни. Не казвам, че Питер греши. Той засяга нещо, за което всички трябва да обърнем внимание. Всички тук, които заседавате в комисията Имко и Енви, трябва да предат това послание съвсем ясно. Мартин Хойслинг – тук ще е на наша страна даже, защото органичните земеделци използват фар. Доколкото знам, те не възразяват. И ако не се използват, това ще затрудни и тяхната работа. Ние може да имаме единен сълскостопански фронт по този въпрос. Трябва да постигнем напредък, иначе ще има проблем. Благодаря. Много пан посова, друго. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, благодаря. Това е сложен въпрос. Не само защото е много специализиран, но и от политическа гледна точка. Не случайно се разглежда от 3 или 4 комисии. Но все пак от водеща комисия от околната среда, защото торовите засягат околната среда, но все пак и нашата комисия е засегната и съжалявам, че нямаме споделена компетентност. Също така въпрос касае международната търговия. Затова има толкова много комисии. Искам да благодаря на докладчика за направените предложения и за свършената работа. Както каза госпожа Агилера, при все това аз имам съмнение по някои предложения, но съм готов да се достигне до компромиси, които са конкретни. По-конкретно трябва много да внимаваме с директивата за нитратите. Тук трябва да бъдем много прецизни. Трябва да бъдем бдителни, защото когато се обработват животински отпадъци на място, се произвежда тор, произведен на място, но след това транспорта ще трябва да отведе този продукт на далечно място. Тоест трябва да скъси разстоянието между място на производство и на използване, което е в контекста на кръговата економика. Затова имам някои предложения за изменение, свързани с този въпрос. Транспортните разходи също трябва да бъдат е, взети предвид в нашата работа. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата и тема за свършената работа. Аз гледам много внимателно този въпрос като селски стопанин. Ние трябва да подхождаме внимателно по този въпрос. Когато сме в една комисия имаме една позиция, в друга комисия като че ли имаме друга позиция. Има няколко комисии, които разглеждат този въпрос. Въпросът е да убедим колегите от другите комисии, които също разглеждат този въпрос. Чух това, което каза господин Андрио. Според мен няма ефикасни решения. Ако следваме кръговата економика, трябва да направим така, че оборската тор от животните, които консумираме, трябва да се използва за селското стопанство. И въз... трябва да се използва колкото се може в съседство на място, където се произвежда, но все пак трябва да наделе здравия разум, да има последователност. Ние тук, които защитаваме селското стопанство в нашите държави членки и европейското стопанство като цяло, трябва да убедим колегите от другите комисии, околна среда, Инта или Имко, да отчетат нашата позиция, защото ние сме единни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 изключително влияние по тези въпроси. Затова се казва, че трябва да има и друг формат. Госпожа Макентайр. Благодаря. Съгласна съм с колегите. Преди мен има много земеделци в тази комисия. Много важно е да се чуе гласа на селското стопанство – ние сме хората, които трябва да защитават фермерите в Европа, които се нуждаят отчаяно от достъп до Тор. Ние се занимаваме с продоволствената сигурност, с увеличаването на производството и на този фон трябва да се отчете значимостта на торовете. Както и редица други колеги изказали се тази сутрин, аз се притеснявам – че е ограничена сериозно компетентността на нашата комисия и въпроси като кадмия, които са много спорни. Предложението на комисията отива твърде далеч по тях. По тези области ми се иска да имаме правомощия. При все това искам да благодаря на и Тема за свършената работа и за защитаване на съвкостопанските интереси. Аз внесох няколко изменения. Ще се опитам да не повтарям това, което казаха колегите. Аз съм съгласен с голяма част от казаното. Във всеки един законодателен акт в Европа е важно да следим за административното бреме, което налагаме върху хората, било то самите земеделци или производителите на торове, в този случай. Трябва да проявим здрав разум в предложенията, които правим. Например, моето изменение към приложение 4, точка 2.2. Комисията предлага е, производствени скици, дизайн където да се определят ясно всички области, области за съхранение. Според мен трябва да има диаграма на производствения процес само, защото останалата информация може да е търговска тайна и всъщност не е необходима, за да се гарантира безопасността на продукта. Така че трябва да внимаваме какво прокарваме в законодателството, и какъв е ефекта от това, а именно увеличение на административното бреме. В този случай ще се засегне и конкурентоспособността, защото ще се изисква информация, която може да е чувствителна от търговска гледна точка и дружество да не иска да се разпространява. Просто исках да сме сигурни, че в хода на дискусиите ще се съобразим с интересите на земеделците, на производителите. Аз самата съм земеделец, но също така и с необходимостта от по-добро нормотворчество. Много говорим за това в парламента. Трябва да направим така, че всичко, което приемаме тук, отговаря на изискванията за по-добро нормотворчество и отчита въздействието на всеки един законодателен акт, който се предлага най-вече върху малкия и средния бизнес. Благодаря. Благодаря. Това е сложен въпрос. ограничават, трябва да се ограничават сурните селското стопанство и да се произвеждат екологично съобразни продукти. Както каза Андрио, и аз се питам дали трябва да се отваря директивата за нитратите, но сега ще се спра на ролята на биостимулантите. По този въпрос сме предложили изменения. Изменение 80 и още едно, което има за цел да се използват натурални продукти е, като биостимулатори. Ние искаме устойчиво земеделие, здравословно земеделие. Не трябва да се използват токсични материали, които много често се и, се и внасят и струват много скъпо за земеделците. Благодаря. господин Хойслинг. Е Благодаря. Искам да се върна към казаното от господин Яр. Сега не трябва да плачем върху това, че имаме споделени компетенции с други е, е, комисии, те също биха искали да имат повече тези тази по е, околната среда също е, по отношение на кадмиум и така нататък. И аз се питам колко членове на Аграрната комисия са в тези тази за околна среда, се питам кой всъщност от нас ще взема решенията. Моята група аз проявявам разбиране към това, че в моята група има хора и в двете комисии, но е, разбира се, че трябва да е, се отчете и е, околната среда и съображения свързани с здравето когато говорим за, за а, торовете, 60% от кадмиума от почвите отива а, в почвите се дължи на а, торовете. Но а, някой а, в, а, зная, че а, държавите членки в това отношение играят второстепенна роля, някои държави членки, това а, разбирам, но а, би трябвало е, този вид торове, е, които влагаме, да ограничим в максимална степен. Е, защото в противен случай в пленарна зала ще някакси ще имаме проблем с доверието в това, което предлагаме. Ето защо при дискутиране на това досие не трябва да е, намесваме е, и изменения в директивата за, за е, нитратите. т.е. околните, съображенията за околната среда във връзка с това досие не са второстепенни, напротив, те са равнопоставени по значимост. Споменахте е, това и Африка, но мисля, че е, това не е тема, която би трябвало сериозно във връзка с тази директива да, да е, разглеждаме. би трябвало, според мен, да зачетем и е, становището от различни други, от другите е, групи, околна среда и е, останалите. Господин Буда, някои общи забележки по въпроса. Ние се стремим да постигнем равновесие между потребностите на земеделците и бизнеса. Според мен е компетентна по този въпрос трябва да е Комисията по селско стопанство. Тук е връзката с земеделците. От друга страна, искам да засегна един важен въпрос – а именно какво може да направи бизнеса. Ние споменахме за кадмия. Не трябва да забравяме, че се нуждаем от информация от промишлеността, от бизнеса. Единствената страна, която може да произвежда кадмиум, като спазва съответните лимити, е Русия. ще трябва да решим към какъв баланс се стремим. Защото ние искаме екосъобразно селско стопанство, да, но от друга страна се нуждаем от подобни химически вещества. Вам Посел Капуто. Вам посел Капуто. Eh, grazie Presidente, innanzitutto voglio ringraziare il collega Uiter. Благодаря. Благодаря на колегата Хуитема за този доклад. Няма да повтарям вече казаното от другите колеги и най-вече по въпроса за кадмия. Има две практични неща, на които искам да се спра. Те са практични за земеделците. Те очакват, когато закупят тор, качеството да е същото, като това е определено в сегашните правила. Когато се купува тор с азот, кали и кадмий, те имат гаранция, да имат гаранция, че стойностите на етикета няма да са над 2% за кадми и за общо съдържание на хранителни вещества. С предложението на комисията, в бъдеще, когато е фермера купи същия вид тор, 60% от всичките хранителни вещества. Това ще е възможно, така че първоначалната схема 15-15-15 може да стане 30-30-30. Аз съм внесъл изменения във връзка с кадмия, калия и фосфора. Трябва да е максималната стойност 2% от всички хранителни вещества. И в тази връзка предлагам да се преразгледат и лимитите. 5% толеранс за теглото е прекалено голям, което означава, че фермера може да купи един тон тор, но да получи само 950. Трябва да се намали толеранс на 3%. Земеделците трябва да са сигурни, че хранителните съставки във торовете, които купуват, спомагат за развитието на културите. Те трябва да насърчават растенията, а не почвата. За фосфора е много важно да се предлага в разтворима форма. Комисията иска да се спомене формата фосфор, на, фос, на фосфора на етикета, но забравя да се спомене за разтворимостта. Това е много важно изискване по приложение 1. Нуждаем се от изменение, за да може минималните нива на разтворимост за минералните торове да отговарят на изискванията по приложение 1. Надяваме се, че докладчика ще погледне с добро око на тези изменения. Надявам се, че няма да прохосаме тази възможност да въведем адекватни правила по темата. Господин Дес. И аз искам да благодаря на докладчика за текста. Е, сега, тези гранични стойности, които искаме да заложим, знаем, че по митратите се водят е, е, проучвания в е, болници, проучва се е, с, с ефекта им и е, е, установено, че при е, 350 килограма тор не се е, получава е, е, замърсяване на водите. Е, аз е, мисля, че това, което залагаме като граници тук, не е уместно. Е, е, твърди се, че 60% нитрат е, е поносимо е, е, скоро един професор каза, че над 80% е, е, е, е вече натоварващо. Би трябвало да обсъдим допълнително тези стойности да не говорим, че един подобен подход би ни направил зависими от носа на торове от Русия. Радвам се за това, че, например, е, е, е, за да, да постигнем целите си, би трябвало да направим добри, сериозни проучвания на съдържанието на почвата, съдържанието на вещества, сяра и така нататък. И Pan poseł Благодаря с риск да повторя това, което казаха колеги преди мен и най-вече Ерик, Андрио и другите. Ще бъда съвсем кратък. Ще говоря за отварянето на директивата за нитратите. Чрез това законодателство за продукция на торяване тук подкрепям колегата Агилера. Ние трябва да не отваряме тази директива това не е уместен подход по, тази, по това досие. Целта е да се е, запазва почвата, иначе ще отворим кутията на Пандора. Ако отворим тази директива, мисля, че ние тук трябва да се концентрираме само върху предложението, което разглеждаме, да не отваряме директивата за нитрати. Тук се присъединявам към комисията ИМКО по този въпрос. Благодаря. Благодаря за Варовика. Е, е, в, е, има две становища, така две школи в Европа по отношение на Варовика едното всъщност имаме два източника на единия в Германия и ние смятаме да го е, елиминираме. В е, моя регион е, този, това находище на, на, и се намира на 50 км от отдалеченост. Има, както казах, няколко кариери, е, от този род, но е, по граничните стойности трябва да помислим допълнително. Е, иска ми се трите комисии, които имат отношение към това досие, да се обединят усилията и да, а не да се опитват да се надцакват, така да се каже, просто да помислят заедно, да си разпределят е, правомощията относно е, граничните стойности. Те са важни, но понякога ето, е, тази седмица имаме заседание с колегата Градини от Комисията по околна среда. И от тази дискусия оставам с впечатление, че в Енви някакси е, но е, така е, няма достатъчно разбиране по въпроса за общия ефект. Това е нещо, по което трябва да говорим допълнително и мисля, че при е, политиката за екологизиране понякога подхода е, е да се изолира. Е, всеки фермера е казва, аз ще си е, предприема мерките сам за себе си, а в е, това отношение е, е, екологичните проблеми нямат граници, света е едно цяло и е, би трябвало наистина да обсъждаме въпроса от всички негови аспекти с трите комисии. Много ми се иска да да се, така, да, да, да се разберем кой ще се занимава с мониторинг, да се каже тази комисия отговаря за това, другата за другите въпроси и да няма преплитане. Благодаря, господин председател. За първ път обсъждахме е, този въпрос в присъствието на Организация на е, земеделците на селски стопани сега, е, това беше преди години, сега 2017 е, говорим, че трябва да е, се придържаме към добрите стари правила. Аз благодаря на колегата за един много добър доклад, но въпреки това не сме бръднали нито на йота от предишната си позиция. Защо? За какво става дума? Защото няма разбиране между комисията Агри и Енви. Аз бях член на комисията НВ преди и наистина селското стопанство екологичния въпрос, кръговата економика беше нещо, което въобще не се свърши с селското стопанство. Сега обаче взема се по-важно място там. Става дума за почвата, въздуха, водите и всичко това е свързано при е, кръговата економика трябва да кажем, че един от най-важните въпроси е, е, е, е, е именно е, подхода към е, суровините. Всички имаме нужда от фосфати. Ето именно китайските фабрики за фосфатни торове се нуждаят от суровини и това е отмяната е, за, на, на, на това ще бъде удар за всички е, е, селски стопани. Е, това, от това се определя тяхната съдба е, и в комисията ЕНВИ преди години ние се е, е, споразумяхме за това, че е, е след като изслушахме представителите на е, сектора, че става дума за е, допълнителни финансови средства. Тук трябва да се намеси ЕФСИ. Е, комисаря ни който отговаря за това, набляга се винаги на това. Какво трябва да са е, различни лобите се намесват в е, случая. Не става дума само за Русия. Имаме в е, подобни в Европа. колкото за изкуствените торове също са необходими. И двата вида торове са необходими. Някои фермери казват, че не искат да използват органични торове, само изкуствени такива. Тук не става дума за или или е за и и в това отношение трябва да си свършим работата. Както каза е, един колега, не трябва да залагаме мащаби, които всъщност ще навредят на интересите на селските стопани. И сега има фабрики, където, които изхвърлят отпадъците си, отпадъчните си води директно в е, водните басейни. Е, това влушава качеството на водите е, понякога числата са заложени твърде стрикно в Европа, трябва да видим къде се намират полезните и използваеми е, суровини. Е, сега, директивата за нитратите. Е, трябва да я разгледаме заедно колегите в президиума Е, бихте ли говорили с е, министра на Нидерландия по е, този въпрос? Не искаме по-малко минерали да се влагат, внасят в почвата. И това, което занимава фермера, са неговите, доход, неговите добиви. И не, тук не става дума за проблемите, които обсъждат около масата фермерите в къщи. Законите са тези, които определят е, действията на, на е, фермерите. Но е, последен въпрос на... Тук се присъединявам към колегата Петър Яр. Е, Прочетах много е, предложения за изменения, работя и в двете комисии, е, зная какво могат и трябва да направят двете комисии, но ако се е, приеме нещо, аз предложих същите изменения и в Енви, е именно когато става дума за кадми, колегата Гърдини е внесъл много добри изменения. Странното е обаче, че ние тук нищо не можем, не правим. И е сега ще приключа. Ако искаме бъдеще за Европа, не трябва да забравяме земеделието и развитие на селските райони. Видяхме какво става в е, Англия и Франция. Трябва да работим с верните е, е, числа. Имаме новаторски идеи и само ако стъпим върху това, ще е, имаме е, бъдеще за Европа. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Няколко бележки. Първо, по споделените е, компетенции. Трябва много да внимаваме, защото всички ние в отделните комисии да си даваме сметка за колективния ефект от това, което правим. Ето защо много важно е председателите на комисиите да се е, съберат и да координират действията си по, този, по това досие, защото то е об, много всеобхватно. Е, второ, директивата за нитратите. Е, смятам, че е, съпротивата срещу тази директива, първоначалната съпротива, е, е, може би беше неоснователна, защото е, така или иначе е, тази директива е факт и трябва, фермерите трябва да преглътнат това. Колкото до измененията, които предлага докладчика, разбирам, е, те са смислени. Е, разбирам, когато казвате, че не трябва да се от, е, преразглежда директивата за интратите. но е, моето разбиране е да я разгледаме не за да променим всичко, а само да коригираме някои проблеми там, а именно проблема с използването на животинския тор което аз подкрепям. За фермерите, които слушат, ако слушат дискусията, предполагам, че по-скоро те наторяват нивите си, отколкото да слушат, трябва да, да очакват да, да са тези торве, които те влагат, да са наистина налични е, и да могат да разчитат на това, че те ще доведат до добри е, добиви. Е, разбира се, колкото до вноса на торове, би трябвало да се опасяваме от свръхзависимост от Русия за внос на торове, но трябва много така внимателно да, да стъпваме в тази е, територия, е, да не прибързваме с нещата, да координираме действителните комисии, само тогава ще има ефект. Е, това е моето послание към фермерите. Предполагам и се надявам те да работят на полето, вместо да слушат нашия дебат, но в крайна сметка мисля, че последствията за тях трябва да са положителни. Госпожа Ангелер. Ние Нямаме правомощия за кадми, а дискусията е, се върти около това общо взето. Така че искам да дам моето мнение тук. Е, не мисля, че това, което предлага комисията, ще е, има ефект мисля, че те отиват твърде далеч. Е, разбирам каква е целта, че трябва да е, наложим граници за кадмия, но е, времевия фактор и тези граници, които предлага комисията, няма да, се да сработят автоматично. Очевидно е, че имаме различни позиции по този въпрос с комисията по селско стопанство, околна среда и нашата. Аз имам, така съм заместник в Комисията по околна среда и моята позиция е различна. Аз съм съгласна с е, границите, но те просто няма да заработят. По принцип, какво ще стане? Ще работим по въпроса с Русия, Финландия или Марокко, за да търсим заместители ако поставим такива граници, няма да можем да е, приложим е, законите по отношение на торите, които се внасят от Северна Африка. Е, трябва всичко това да отчетем. Не можем да прилагаме тези положения непосредствено и веднага. Мисля, че този по-предпазлив подход е разумен, но не не искаме да се е, стигне пак до сблъсък между хора, които отстояват твърде е, екологична зелена позиция, е, нито пък е, е, обратното. Това просто е, вече непоносимо. Не трябва да, да говорим и в е, е, двупосочно. Не ми е, харесват е, крайните максималистични позиции и в едната, и в другата посока przepraszam, przedstawicieli komisji, pani Джоханна Бернцел. Сега да дам възможност на комисията от е, представителката на, на генерална дирекция е, ГРАУ. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата по това важно, много важно за комисията досие. Бихме искали е, то да се придвижва напред, разбира се. И както мнозина споменахте, е, за съжаление това е доста сложно досие и от технически, и от политическа гледна точка, пък и от е, правна, ако щете защото то е на пресечната точка между законодателството за химикалите, е, е, отпадъците, отпадъчните продукти и така нататък. Така че и в комисията участват, в, работят по него различни отдели. Днес можем да ви дадем много е, така предварителен коментар по вашите изменения които са резултат от дискусиите в отделните отдели в комисията. Благодаря ви за тази възможност. Наистина страшно много работа и труд е вложен в тези изменения, на които сме свидетели днес. Някои от тях въвеждат нови понятия, нова терминология. Например, е, минералните торове се наричат неорганични торове. Е, също така се предлага да се въведе понятието подобряване хранителната ефективност на, продък, на продуктите, подобряващи ефективността на подхранването продукти, е, но е, сега разбирам е, е, желанието по-добре и по-точно да се даде израз на лингвистичен на понятия, които вече са на пазара. Комисията споделя този подход. Искаме положително, така да имаме положително отношение към някои е, изменения, които е, така държат, които имат за цел подобряване хранителния ефект от е, натряващите продукти. Комисията е за това, но не трябва също времено да застрашаваме здравето и околната среда три е, съображения така ми хрумват, е, четейки е, измененията в този е, контекст. Първото е свързано с е, растителните биостимуланти. Е, дефиницията на това понятие трябва да не, не трябва да е, не трябва да навлиза в е, продуктите, наторяващи продукти, които и да навлиза в продуктите за растителна защита. Е, продуктите за е, наторяване, е, включително продукти за биотичен стрес, това е, е, комисията го е включила е, нарочно. Е, не, е, целта не е такива продукти да бъдат е, изведени от пазара, не това е целта на комисията, просто защото е, тези продукти се регламентират в регламента за е, препаратите за решителна защита. Биостимулантите сега. Много е, мнозина смятат, че не трябва да се насърчават новите е, микробни биостимуланти и микроорганизми, които не са включени в списъка в категория 7 на предложението на комисията. Според мен е важно да имаме изчерпателен е, списък на микробните е, растителни биостимуланти в регламента. Е, Разбираме необходимостта да се разшири този списък и работим по това в момента на техническо ниво в комисията. Но е, в, е, от една точка на отчетността, на отчетността е, хубаво е този списък да се определя или от законодатели, или от комисията. И не смятаме, че просто препратка към активните вещества, одобрени за биоциди и пестициди, е, ще гарантират необходимата безопасност. Второ, има предложение да се заличат някои разпоредби за химическата безопасност, оценката за химическа безопасност по стилата на, смисъла на РИЧ, на регламента. Е, тази е, химическа оценка за химическите вещества по, в, е, по силата на РИЧ е единствената пълна оценка на риска за тези химически вещества е, според предложението на комисията. Така че ако това се от, е, е отстрани, е, много трудно ще се оценява риска. Още по безопасното е, преработване и е, възстановяване на хранителните е, вещества. Това се отнася до ограниченията, лимитите за органичен въглерод, също разтворимостта на фосфор и ограничението до някои форми на азот. Е, това ни е, смущава, защото ако изключим много от е, новаторските възстановяеми хранителни вещества, които сега имаме за цел да включим в регламента в бъдеще, е, смятаме, че т.е. не виждаме причина да не, сте, да не го направим, защото ако трябва да информираме фермера за економическата ефективност и наличността на тези продукти, е, това, предлага се това да стане чрез е, етикета, така че изискванията за етикетиране са достатъчни за фермера. Това са някои наши забележки за момента. За всички останали трудни технически и правни аспекти, които вие анализирате в момента, ние сме на ваше разположение и сме готови да ви предоставим информация, която би помогнала да стигнете до компромис по това досие. Благодаря. Господин Хайтама. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията, благодаря на всички колеги за направените коментари. На първо място, много се каза за директивата за нитратите. Нека да подчертая каква беше моята цел с внесеното изменение. Целта не е да отваряме отново тази директива. Тя е част от миналото, но искам да споделя нещо с вас и може би ще намерим решение. Какво е заложено на карта? В някои райони на Европейския съюз, а те се увеличават, има един проблем. Поради съответното екологично законодателство, фермерите не могат да използват оборския тор. Всъщност, тъй като има фиксиране по отношение на реколтата, те трябва да купуват минерални торове, за да могат да подхранват различните растителни различните растения всъщност. Какво се случва? Значи в цимента, в други продукти се използват вещества, които не се използват повторно както трябва. Аз искам да внесем изменения, за да може повторната употреба на оборския тор, тази повторна употреба трябва да се осъществява по по-добър начин, без да се разчита на минерални торове. И аз искам да се промени определението на животински тор. Но това определение, продукт за наторяване от животински происход, се крие в директивата за нитратите. Това определение животински продукт за наторяване съществува вече 30 години. Ако не променим това определение, можем да използваме оборски тор а, и да му сложим маркировка CE и той може да се използва вместо а, минерален тор. В бъдеще все повече и повече оборски тор просто ще изчезне, няма да може да се използва и това е жалко. Искам да разговарям с колегите Тарабела, Андрио, Гарсия тя е докладчик сянка, мисля, че трябва да намерим решение да използваме потенциала на кръговата економика, защото нещо липсва тук. Някои други съмнения сега. Технологията не е достатъчно напреднала, за да се използва достатъчно оборски тор и за да може да се направи добър продукт за наторяване. Това може и да е така, но това не е темата на дебата. Ние сега трябва да се постараем да не започваме дебат от тип за яйцето и кокошката – аз предлагам да имаме критерии, нека всички да ги подкрепим, за да може хората да инвестират. Трябва да има обаче някакъв стандарт. Когато хората инвестират, трябва да знаят какви насоки следват. Сега няма никакви насоки. И когато някой иска да инвестира, не знае колко далеч трябва да отиде. и по този начин пари няма да се използва, за да се оползотвори потенциала, за който говоря. Така че аз искам да се създадат критерии. Може не за сега, но за бъдещето, тогава, когато технологията се появи, тя трябва да може да се използва. По отношение на правните е, притеснения. Можем ли да променим дефиницията в директивата за нитратите по отношение на продукти за наторяване с животински происход? Това може да се направи. Защо може да се направи? Всъщност е, комисията прави точно същото в своето предложение. Тя променя определението на биостимулантите в регламента за продуктите за растителна защита. Те променят е, определение в друго законодателство, например за страничните животински продукти. Виждам защо има опасения да се отваря тази директива, да се променя нещо в нея, но според мен това е единственото решение. Може вие пък да предложите нещо друго, за да може наистина да отключим потенциала на кръговата економика. Към госпожа Делае, която вече не е тук, тя казва, че това е задължително. Не, не става дума за нещо задължително. Аз просто искам да дам възможност хранителните вещества от оборския тор, които могат да се използват за строителство, да не се използват в строителството, а да се използват, например, в продукт за наторяване, който да носи маркировката CE. Това е моята основна идея и вие може да предложите как да затворим тази верига, позната като веригата на минералните вещества. Благодаря. Dziękujemy pan posłowi, dziękujemy za... Благодаря. Благодаря господин Хойтема, благодаря на всички, които участваха в дебата. Благодаря на всички, чието изказвания иллюстрираха колко е сложен проблема. Мисля, че трябва да работим за постигане на споразумения с другите комисии. 30 май ще гласуваме в нашата комисия. Благодаря на всички. Сега ще преминем към заседанието на координаторите. А редовното заседание на комисията ще продължи в 3 часа след обед.